Dear colleagues, Уважаеми колеги, добре дошли. Нека да започнем с приемане на дневния ред. Благодаря ви. Много кратко съобщение. на всички членове на ЕКОН беше раздадена поправка към директивата за платежните услуги на 9 март. Не са получени коментари. Ако няма възражение, предлагам да представим текста в пленарна зала в съответствие с точка 231 на правилника. Сега искам да приветствам с добре дошла Даниел Нуи, председател на надзорния съвет към ЕЦБ в рамките на единия надзорен механизъм. Провеждаме публично изслушване за представянето на годишния доклад на ЕЦБ за единия надзорен механизъм, както е предвидено в междуинституционното споразумение между парламент и ЕЦБ. Доклада обхваща надзорните дейности на ЕЦБ през 2017 година. Последните решения са вече бяха обсъдени. В 2017 година беше четвърта година на ЕЦБ като надзорен орган на ЕЦБ и за нас е много интересно какво ще ни каже госпожа Нои за напредъка и постиженията на ЕЦБ в областта на надзора, приоритетите на един и надзорен механизъм и последните тенденции в банковия сектор. Както знаете, на 1 март 2018 година парламента прие резолюция за Банковия съюз, годишен доклад за 2017 година. Там изложихме позицията на парламента за съответни, за, по съответните въпроси, свързани с надзора. Един от най-важните въпроси са необслужваните кредити. Както знаете, беше издаден окончателния вариант на приложението един, един ден след като комисията представи пакета. можем да кажем, че в преразглеждането на приложението са повдигнати въпроси, по които парламентът изрази своето становище относно правното измерение. Както знаете, бяха внесени някои промени свързани с неавтоматичния характер на приложението. Приветствам тези промени. Разбира се, като парламент не сме направили пълна правна оценка. Правната служба по всяка вероятност ще направи това. Хубаво е това, че неавтоматичният характер на очакванията за надзора са обявени и има ясен акцент за върху диалога, който да отчита спецификата на всяка банка с оглед на втория стълб. Сега възниква въпрос, свързан с различията между очакванията за надзора и това, което предлага комисията като стълб едно и пруденциална рамка, ще имаме възможност да обсъдим този въпрос след като приключи потенциалния както се изготви пруденциалният предпазен механизъм, ще хуба бъде хубаво очакванията да бъдат проведени в съответствие с законодателството, без това да влияе върху задължението на надзорния механизъм да се съобразява с спецификата на банките. Мисля, това е трудно за обосновка и би трябвало да имаме ясен календар. Следва да избегнем объркването между банките относно по какъв път да се върви. Стълб 1, стълб 2, особено когато има дребни различия. Но това е въпрос, който подлежи на дискусия и ние трябва да приемем законодателното предложение максимално бързо, за да имаме ясно правило за банките, като отчитаме това, че става дума за пакет, както казва комисията. Те са, те са необходими възникват и много други проблеми, свързани с Латвийската банка и ефективността на рамката за борба срещу изпирането на пари. Много са темите, които съм сигурен, че Даниел ще повдигне. Вече без друго говоря доста дълго, затова давам думата на Даниел. Добър ден! госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие да ви представя годишния доклад на ЕЦБ за надзорните дейности. Както и в предишни години ще представя основните дейности през 2017 година и ще спра на работата ни по необслужваните кредити, оценката на моделите, Брексит, тематичния преглед по малко значимите институции. Ще приключа с някои коментари относно необходимите по-нататъчни стъпки за укрепване на банковия съюз. Най-напред преглед на тенденциите в банковия сектор. През 2017 година се подобри економическата среда, това укрепи капиталовата позиция и балансовите отчети. Първо на коефициентът се промени от 13,7 до 14,2% в рамките на една година. Продължават усилия за решаване на проблема с необслужваните кредити от 6,5 на 5,2%. Рентабилността на банките се подобри през 2017 година. През първите 9 месеца на 2017 година възстановяването на печалбите продължи. Имаме стабилни маржове. Това доведе до, възстанов... до подобряване на възстановяването върху собствеността 7% в сравнение с 5,4% през 2016 година. С това се доближаваме до, до американската ситуация. Независимо остават различ, различия между банките и през 2017 година за първи път надзорът обяви банки, които подлежат на надзор. Сътрудничество между ЕЦБ и, един, и е НП доведе до ефективен процес за управление на кризите. Сега няколко думи за необслужваните кредити. Както знаете, това е приоритет за нас. Нашия подход включва три елемента. Най-напред качествени насоки за необслужваните кредити за банките. Публикувахме ги през 2017 година. От банките се изисква да приемат убедителна стратегия, банките по този начин трябва да намалят тези кредити. Второ, надзорния диалог. Съвместни надзорни екипи следят стратегията на банките и тяхното изпълнение. Надзорните инициативи бяха лансирани, започна, бяха положени усилия от институциите, те доведаха до намаляване на необслужените кредити в, в размер на 200 милиарда, но обемът им остава значителен в някои държави членовенки. Това пречи на новото кредитиране и също така не дава възможност да се използва потенциала на възстановяването. Второ, имаме приложение след което беше прието след обществена консултация. Това приложение уточнява в интерес на прозрачността надзорните очакванията за новите необслужвани кредити, начална точка за надзорен диалог с банките. Внимателно разгледахме приложението в светлината на получените коментари по време на обществената консултация отчетахме правните е, елементи, по които, които споменахме през ноември. Най-сетне в този контекст приветстваме законодателното предложение на комисията за въвеждане на е, потенциален предпазен механизъм за е, кредити, които се оказват необслужвани. Комисията сътрудничи, в, работи в тясно сътрудничество с нас. Ние заедно ще подпомогнем усилията за намаляване на тези кредити. Разглеждането на проекти, разглеждането на моделите, което се извършва заедно с националните власти, се върви, върви в съответствие с плана. 93 проверки на място бяха започнати през 2017 година. Първите резултати от проекта са вече на лице. Случаите на не спазване на регулаторната рамка по отношение на емисията, валидирането на модела са вече разгледани с надзорни решения. Що се отнася до подготовката за Брексит, ЕЦБ следи отблизо плановете на банките. Свидетели сме на увеличаване на брой на банките, които взимат решения за своя план и започват да се преместят в еврозоната. Продължаваме да работим за да може банките да бъдат готови за Брексит и да имат добра структура на управление. Също така банките да бъдат добре управлявани и добър управленски модел. Ние представихме информация за времето, което е необходимо за обработване на заявленията за банките, които искат да се преместят в еврозоната, имат разрешение за разширяване на дейността им след Брексит. ЕЦБ и националните надзорни органи очакват да получат заявления максимално бързо, но не по-късно до края на 2018 година. Не можем да гарантираме обработка на лицензите преди април 2019 година, ако бъдат заявленията бъдат представени по-късно. Сега тематичния преглед, те са важен надзорен инструмент е, улесняват е, общият, е, общите надзорни мерки, имайки предвид значението на новите стандарти за отчетност. ЕЦБ формулира това като един от своите приоритети, прави оценка с степента на подготовка на институциите за изпълнение на стандарт 9. Подобри се качеството на изпълнението и се събира информацията. Имайки предвид различията в рентабилността на банките, надзорният орган продължи да анализира бизнес модела на банките в е, в рамките на тази област направихме тематичен преглед и анализирахме факторите за рентабилност за 2017 година. Резултатите ще бъдат включени в надзорния анализ на банките. Провеждаме също така и конкретни последващи действия. ЕЦБ извърши задълбочена оценка на управлението на кредитните институции по способността за агрегиране на данните за определена група от банки. Резултатите бяха представени на банките в рамките на надзорния диалог с искане за корективни действия. Що се отнася до по-незначимите институции, работим заедно с тях, за да следим тенденциите, особено за институции, в които има финансови проблеми. Целта е надзора да съответства на спецификата на институциите, като се спазва принципа на пропорционалност, Съвместните надзорни стандарти бяха приложени и има и нови, като анализ на по незначимите институции с бизнес моделите за финансовите технологии. И беше приета и методология, хармонизирахме начина по който се използват правомощията за действия по осмотрени. С 2018 година имаме 4 приоритета за надзора. Три от тях бяха пренесени от 2017 година. Първо, бизнес моделите за факторите за рентабилност. Второ, кредитния риск ще продължи да бъде приоритет, като акцента е върху необслужените кредити, както и анализ върху концентрациите за експозиция. На трето място в областта на управлението на риска, моделът 3 ще продължи да се използва. Ние ще продължим да настояваме за подобряване на вътрешните процедури на банките е, за ICAP. Е, четвърт приоритетна област са надзорни дейности по различни рискови измерения, като стрес тестовете по подготовката за Брексит. В заключение искам да кажа, един истински банков съюз има нужда от три стълба, но трябва да бъде истински съюз с регулаторна фрагментация, като се дават националните пазари. Разбира се, без национална фрагментация. В момента ликвидността и капитала не се движи свободно в Съюза. Това се дължи на регулаторни пречки под формата на национални правомощия за взимане на решения. Също така, за да се насърчи регулаторната хармонизация, по-голяма част от законодателството трябва да бъде под формата на регламенти, а не на директиви. ЕЦБ в момента трябва да прилага 19 различни типа правила. На временото изпълнение на всички елементи от пакета Базел 3, в това число и новата пруденциална рамка за пазарния риск са много важни евентуалната актуализация на технически аспекти от базовския комитет не трябва да се използва като довод за забавяне на изпълнението. Търговските дейности са основен източник на риск и има нужда от потенциални защитни мерки. Регулаторната хармонизация трябва да се придружава от доизграждането на институционалната архитектура, с общ предпазен механизъм за общия, общия механизъм за преструктуриране с, заедно с системата ЕДИС. През октомври 2017 година комисията обяви предложение за привеждане на законодателството за сложните инвестиционни фирми със съответните е, разпоредби за банките под надзора на ЕЦБ. Тази възможност е включена в контекста на подготовката на Брексит. ЕЦБ подкрепя тези предложения. Те ще гарантират, е, че пруденциалните правила се прилагат в, по еднакъв начин в държавите членки и в е, и банките и кредитните институции ще подлежат на едни и същи правила. Сега е една област, в която според мен имаме нужда от повече европейска област. Законодателството за кредитирането трябва да се хармонизира. Е и сега очаквам вашите въпроси. Thank you. First speaker, Brian Hayes. Thank you, President, and welcome back to Econ, uh, Adam Nui, uh, on behalf of the S. Благодаря много, uh, uh, госпожо директор. Uh, благодаря за информацията за единния надзорен механизъм и за банковия съюз и изпирането на пари. Искам да се спра на въпроса за необслужваните кредити и по-конкретно за Ирландия, моята страна. Знам, че е добре е, да има изискване да се напредне по необслужваните кредити. Приемаме това искане. Това е важно за подобряването на економическото положение в, в страната. Но знаете, че това води до напрежение в Ирландия, защото важни банки трябва да продават кредитите си. В момента разделените ипотеки се, кредити, се разглеждат като необслужвани кредити. Разбирам, че единният надзорен механизъм разглежда въпроса от една година и да се види дали разделените ипотеки не могат да се преквалифицират и да не са вече разглеждани като необслужвани кредити, тъй като рискът е разделен между две финансови институции възможно ли е това? Второ, каква е позицията ви по въпроса за това дали ирландското правителство може да защити потребителите с една допълнителна мярка, с допълнителни мерки за защита? Какви са вашите поз... мнения по въпроса? Обърнах се към председателя на ЕЦБ със същия въпрос и той изглеждаше отворен към предложение по тази тема. И последния ми въпрос. Оценка на ситуацията. Имаме стратегия за намаляване на неослужените кредити и разбира се надзорническата реакция а, от страна на надзорния механизъм. Има ли някакъв вид а, а, обмен на информация между онези, които работят по надзорния механизъм и онези, които работят по стратегията, за да се работи малко по-ефективно? Работим по темата за разделените ипотеки. Това е продукт, който има за цел да направи ипотеката а, раз, да сте разпредели ипотеката така, че една част от нея да може да бъде плащана, а за останалата част се предприемат съответните правни мерки. И всъщност това е доста сложно, защото това са двете части. главната част и допълнителната част. Допълнителната част може да бъде освободена. Е, от задължения. Но от друга страна има ситуации, в които има определени е, правни е, мерки спрямо тази част и ако се изпълнява добре обслужването по първата част на кредита, може постепенно допълнителната част да се е, интегрира към първата, въобще доста е сложно. Трябва да чакаме Европейския банков орган да излезе с първите си насоки. По някой път ни обвиняват, че изпреварваме банковия орган и а, трябва да се внимава, защото не е добре да изглежда сякаш принуждаваме органа да реагира. Така че ще видим какви ще са тези насоки в случаите, в които има коректно обслужване на първата част. И тогава, ако са изпълнени определени условия, по първата част на кредита може да се смята, че имаме обслужван кредит, а по втората част има различни варианти. Ако тя се включи обратно към обслужената част, това е едно. Ако напълно се отмени задължението, това е съвсем различно. А, ако а, и трябва да се провери дали втората част отговаря на критериите за устойчивост, става дума за частни кредити, не за корпоративни. Това бяха технически подробности, но всъщност за такива продукти става дума. Но като цяло сме съгласни с надзорниците в Ирландия и при определени обстоятелства сме готови да сметнем, че съответният продукт може да се прекласифицира. По други ви въпрос, защитата на потребителите. Защит зависи от правителствата на държавите членки дали искат да помогнат на търговците на древно да изплатят своите ипотеки. Знам, че има страни, в които се предвиждат този тип социални мерки, но това не е тема, по която ние се месим. Това дори не е държавна помощ, защото е социална стъпка. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря. Госпожо Нуи, за БЛВ. Ясно е, че трябва да си извлечем полки, защото а, вече много сме коментирали темата. За изпирането на пари също сме говорили по въпроса за фалита, въпреки че това не е, е, е конкретно във вашите компетенции, можете ли да предложите някои насоки на законодателите? Преди няколко години започнахме дебата за необслужените кредити и тогава вече подигнахме тремата. Още нещо. Аз съм съдокладчик по преразглеждането на европейските надзорни органи и сътрудничеството между единния надзорен механизъм и Европейския банков орган беше определено в ситуация, в която Великобритания все още беше членка на Европейския съюз. Сега се реорганизират нещата в банковия орган доближ... Е, и е, няма да се сближат физически е, двете институции. И е, е това трябва да има предвид, че Европейският надзорен ор... европейските надзорни органи добиват все по-голяма сила и, и отговорност за поддържането на стабилността на пазара. И за това моят въпрос е, е очаквате ли това, което се предлага от Европейската комисия, да ам, за единния борт за преструктуриране ще бъде достатъчно добро решение. Ще има ли възможност да поддържаме диалог по тази тема и как ще се институционализира той? Uh, je vais, uh, I will go on in English if you don't, if you don't mind, uh, to have uh, more people uh, understanding. In The, the liquidation we were... Ще говоря на английски, за да ме разбират повече хора, казва госпожа Нуй, въпреки че се предлага превод на всички е, поръчени езици. Целта е, е да се разбере за какво става е, дума при а, решението да няма преструктуриране на тази банка. Нито в Латвия, нито в Люксембург а, не може да се предприема това на национално равнище. Стигнахме а, до заключението, че това е така, тъй като европейските законодатели и съм сигурна, че те са смятали, че това трябва да стане съгласно националните е, нормативни е, изисквания за преструктуриране, нещо, което стана с е, Венето в Италия, обаче не беше заявено ясно и изрично в регламентите, свързани с с ам, преструктурирането. Но държавите членки е следвало да го изтълкуват, изтълкуват именно по този начин. Но държавите членки не са признали това тълкование и по този начин не дават възможност да се усети пълния полезен ефект на регламента за преструктурирането. А, и в крайна сметка всичко това е в ръцете на, на съдиите в националната съдебна система. Те са запознати и с критериите, които следва да доведат до закриване и а, в крайна сметка а, а, при положение, че в регламентите е, това тълкование е само по подразбиране, не е записано изрично, тогава е, може би е добре да бъде записано изрично. Моите юристи ме информират, че член 32 е най- е, на директивата за преструктуриране на банките – е най-добрия възможен вариант. Трябва да се добави а, към критериите за банките. И е важно да има потвърждение от единния надзорен механизъм. Що се отнася до отношенията между единния надзорен механизъм и Европейския надзорен орган. Ами, Европейския надзорен орган е, е, е, Европейския банков орган можеше да е надзорника, но беше създаден друг надзорен орган. Банковия орган има своята роля, тя е свързана с нормативните уредби а, имаме различни а, нормативни уредби, 19, а, така че банковият орган е много е, важен в този контекст, но е, надзорният механизъм е този, който се занимава с надзора, включително и с стрес тестове. И разбира се, е, включително и сътрудничество с банковия орган, можем да провеждаме тези тестове. Подкрепяме предложението на Европейската Централна банка. Смятаме, че би било разумно да има подкрепя за служителите и служителите на борда за системен риск да бъдат разположени в ЕЦБ. Иначе координираме работата си е, чрез ЕФРАГ, но всички типове координация и сътрудничество са добри. всъщност е, работим доста добре с вътрешните аудитори на банката, предвидени по устав Разговаряме е, редовно с тях и също така с Европейската асоциация на аудиторите, за да обясним своите позиции. И сме част от този диалог. Благодаря, Сантер Лунес. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожа, Ной, днес. Споменахте в водните си думи, че е необходимо да има допълнение към нормативната уредба за банковото дело. Във връзка с казаното от колегата Берес, тя направи конкретно законодателно предложение, свързано с директивата за преструктурирането. Има ли други за намаляването на риска, например? направихме предложение за изменение към регламента за капиталовите изисквания във връзка с стълба, в който трябва да се разглеждат новите необслужвани кредити. Става дума за нови, а не за онези, които са натрупани до тук. И моят въпрос е е, Доволни ли сте от работата на комисията? Имате ли предложения? Е, това ли очаквахте да бъде предложено? И ако вие трябваше да вземете тези решения, как бихте ги взели? И освен това, с това предложение смятате ли, че комисията прави достатъчно е, за намаляването на риска? Защото а, имаше доста предложения и все още се чудя дали не е необходимо повече ако да кажем разгледате пруденциалния предпазен механизъм по стълб 1, той се прилага само към новите стълбове, също вторичните пазари, доста ограничено. За националните фирми, ами, управляващи активи, там пък е доброволно. И моят въпрос тук е, правим ли достатъчно? И, ако, и това, което правим, правим ли го добре? Благодаря. са допълнителните а, законодателни мерки? След като е финализиран база 2, база 3 трябва да се одобри. Вече е известно време, тъй като усилията по въпроса и е, трябва да се транспонира в европейското право. Споменахте промените в директивата за преструктурирането на банките и а, банките да бъдат а, ликвидирани, кои, когато а, подлежат на ликвидация и няма опасност да защитят стабилността на банковата система. Има банки, които са пред фалит. И има различни типове процедура за е, ликвидация. Една от тези, един от тези типове е вътрешна ликвидация, но това не е задоволително. По-скоро трябва да се действа а, чрез а, надзор на съдебната система. Ние сме член на борда за системен риск. Има някои институции, които не ни вярват, когато кажем, че си сътрудничим изцяло с Европейския борд за системен риск. Затова най-добрата демонстрация за сътрудничество би била да работят съвместно с нашите членове, а, за да не може да се каже, че няма обмен на информация. Що се отнася до намаляването на риска? Мисля, че вече много е направено, например по необслужваните кредове, кредити. А, според мен, солидарността по завършването на банковия съюз трябва да върви успоредно с намаляването на риска, тъй като те добре се компенсират едно друго като действие. Нещо друго, което според мен е почти толкова важно като намаляването на риска е настоящата фрагментация на правните норми в Европа. Трябват ни по-хармонизирани правни норми, по-малко възможности за избор на национално равнище, повече регламенти, отколкото директиви. По въпроса за ликвидацията, там също има правна фрагментация. Всъщност това доста пречи да се извлекат всички ползи от на възможностите за синергия в банковия съюз. На това фрагментацията на правните норми е, е една такава причина. Благодаря, Рамон Тремос. Благодаря, госпожа председател. Добър ден госпожо Нои. Първо по реформата за директивата за МИФИД, за пазарите на финансови инструменти. В някои страни има безпокойство за, поради пазарна концентрация, поради увеличението на разходите, за да се постигне прозрачност и а, отчетност как биха могли малките институции и средните по размер институции, финансови е, институции да могат да е, се справят с тези изисквания. И по отношение на необслужните кредити, е, по отношение на вторичните пазари за необслужвани кредити има определени правила, но на национално равнище проблемът е, че твърде зле се прилага директивата за закъснелите е, плащания на вноски. И ако на има забра... забавяне при плащания, към платежеспособни малки и средни предприятия, тогава те се забавят с плащанията на необслужените кредити и могат да се увеличат тези кредити. Пазарната концентрация на банките е, е, различна от тази на финансовите менеджери. Е, различна е ситуацията в различните страни. По някой път има малки и средни по размер банки, които са изчезнали поради предходната криза. Много е жалко това, но това е, така се развиха нещата. Ако е надзорен механизъм се разглежда като единна юрисдикция, това трябва да става да, все, така все, във все по-голяма степен, на тогава може да се каже, че има по-малка концентрация защото все още има страни, в които има множество малки и средни банки. Е, добре е да има разнообразие и малки, и големи банки, и а, кооперативни, и нелиствани на борсата, и взаимоспомагателни каси. Много е важно да има такова многообразие. Може би в някои страни то е по-малко, но като цяло го има. Що се е, отнася до управляващите активо, ви от гледна точка на индустрията е, размерът има значение, за да може да се предоставят услуги, на ниски цени. За да може това да е така, е необходимо институцията да има определен размер, за да може да е ефикасна и конкурентно способна при предоставянето на тези услуги. Затова не съм много оптимистична за това, че там няма да има концентрация при управлението на активи. Що се отнася до неослужваните кредити? Добре е, че разполагаме с е, инструменти да работим е, в тази област. И да преценяваме е, кои части от кредитите могат да бъдат обслужвани, а именно създава се нов продукт в зависимост от платежоспособността на кредитора или пък се измества датата на завършване на изплащането на кредита и различни мерки, в зависимост от това дали кредиторът е, и банката са със седалище в съответната страна. Мисля, че ще се променят критериите за гарантиране на кредитите, за да може да станат по добри като качество кредитите. И много добре знаем, че такива необслужвани кредити възникват в по-голяма степен по време на добри економически периоди, а не по време на кризи, когато всички са предпазливи. Тоест това са действия, които могат да се предприемат превентивно. Що се отнася до платежоспособните малки и средни предприятия, е много важно те да бъдат възнаградени за предлаганите от тях стоки и услуги своевременно, включително и от своите клиенти, разчитащи на публично финансиране и да се предоставя възможност за временно преструктуриране, без, вземайки предвид тези закъснели плащания, а не да се създадат допълнителни експозиции на необслужвани кредити, което е лошо и за банката, и за съответното малко или средно предприятие, тъй като а, то няма да може да вземе допълнителен кредит, ако иска. Затова този тип мерки трябва да са важни и да има бързи съдебни процедури, е, които да позволяват необслужвани кредити да бъдат преструктурирани в обслужвани още в самото начало, когато може да има възможност за по-добро бъдеще за този кредит. Свен Гиголд. Uh, Видяхме през последно време цяла серия от наказателни дела в Митал, Малта, например, изпълнителният директор на Пилатос, банката, загуби своя лиценз. Имаше предупреждение от страна на парламента, но едва след реакция от Америка имаше някакви реакции. В Латвия втората по големина банка бе описана от американците последния начин. Това е високорискова банка, оперираща в сенчестия сектор. Управ... Управителния съвет е използвал подкупи. към е, имащите власт управници в Латвия. 90% от клиентите на тази банка са високорискови клиенти и са главно компании, които са регистрирани в тайни юрисдикции. Трябва ли за да упражняваме надзор в банковия сред... сектор, трябва ли ни сътрудничество с САЩ? Може ли да кажете днес, че ще използвате всичките правни средства, които са налични, за да се преборите с финансовите престъпления в Банковия съюз? Ще ги използвате ли, за да, се, за да дадете своя принос в борбата срещу прането на пари и организираната престъпност? Отговор Както знаете, регламента за единния надзорен механизъм Според този регламент ЕЦБ няма прерогатив тук, но има някои моменти, някои дейности, които се препокриват, като например издаването на банкови лицензи решителността за справяне с подобни а, нарушения не е в компетенцията на ЕЦБ, но ЕЦБ се отбелязва фактите и може да отегли лиценз, когато има нарушение. И може да действа по смисъла на стълб 2.2. Но такива мерки могат да се приемат в ограничен мащаб, защото надзорните инструменти не са приспособени за проследяване на практики, свързани с прането на пари. Няма вътрешен контрол, който да позволява от разкриване на престъпни деяния, т.е. на престъпни личности, които искат да използват дадена банка за пране на пари. Ние вече предприемаме мерки в борбата с срещу прането на пари. Те не са достатъчни, но Смятам, че трябва да има и уточнение в директивата за борба срещу пране на пари, а именно по-добър, по-добър обмен на информация между националните власти. Тук изискването за момента не е експлицитно. Ние разчитаме на добрата воля на националните власти. Когато при инспекции ние видим нередности е, или някакви улики за такива, ние включваме прокуратурата. Тя трябва да реши дали става дума за престъпно деяние или не. Но положението би било по-добро, по ако директивата срещу, за борба срещу прането на пари бе приложена по-добре. На европейско равнище тази, това законодателство трябва да се прилага по-добре, защото понякога виждаме, че малки страни няма достатъчно човешки ресурси и знания, за да се справят с проблема, особено когато са изправени пред големи случаи за пране на пари. Да, трябва да променим ситуацията. Това не е устойчиво развитие. Thank you. Um, Марко Валли. Марко Вали. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме тази възможност да разговаряме. Публикуването на приложението доведе до множество спорове в различни страни и даде повод за дебати между експерти. И така, казвах, публикуването на приложението предизвика полемика и спорове спорове по връзка по тази част посветена на необслужваните кредити. Оказваме се в ситуация, в която се прилага една процедура, която ще принуди банките да искат повече гаранции, за да кредитират реалната економика. Съм е, по-конкретно малките и средни предприятия, които дават своя принос към реалната економика. По-скоро и тази мярка няма да доведе до растеж, особено в страни като е, Южна Европа. Там ще се свие економиката. Освен това, банките при бъдещи кризи ще трябва да ликвидират, а не да управляват кредити. И спекулативните фондове ще печелят много от необслужваните кредити и няма да е лесно да се създаде пазар на тези кредити. Как можете да публикувате подобен документ без преди това да сте публикували оценка на въздействието от гледна точка на количеството и качеството? Когато се разработва законодателство, правите ли предварителна оценка или пък просто искате да премахнете проблема с необслужените кредити, без обаче да сте разбрали последиците за предприемачите, за банковата система, за кредите. Финансовият пазар с ликвидни акции, акции от трето ниво и изложеност към ликвидността за вас, това не съм виждал това да е за вас приоритет. И искам да попитам дали сте направили оценка на въздействието и дали възнамерявате да направите подобна оценка. Благодаря. Благодаря за въпроса. За да имаме дългове, които са обслужвани, няма нужда от непременно повече гаранции. налагането на обезпечение беше бавно в определени държави, при определени юрисдикции. Е, трябва да има по-добри критерии за обезпечаване, когато се отдават кредити. Трябва да има по-добър мониторинг и възможност за ранна намеса, когато има проблеми. По отношение на свиването на отдаваните кредити, това не е тенденция, това не се случва. Може би в бъдеще това може да се случи, но в момента економическите условия за кредитите в повечето страни не е ограничено. И е, ето защо трябва да има, банките трябва да са солвентни и трябва да могат да дават кредити, особено тези банки, които нямат проблеми в момента. И трябва да осигурим това. Освен това, Натрупването на необслужваните кредити трябва да бъде спряно. Експозициите на тези дългове трябва да бъдат преустановени, за да не отежняват положението на държавите членки. Когато започнахме с единния надзорен механизъм, имахме 1 трилион от необслужвани експозиции. А в момента имаме около 700 милиарда, което е все още много висока стойност, но по-малка все пак. Трябва да се направи нещо. Няма. Не може да не, да не мислим по този въпрос. Ние излязохме с насоки за новите необслужвани дългове. Идеята ни е да се действа веднага, още в ранните фази на появяване на проблема. Имаше гласове, имаше въпроса къде има оценка на въздействието върху реалната економика. Ще има оценка на въздействието. за това, за наличността ще има оценка на въздействието върху наличността на средства, които могат да бъдат разпределени за кредити. situation, yes, I would like very much this to be fixed on the uh, economies uh, where banks are burdened by non-performing exposures would be. Uh, Трябва банките да са осигурени с ресурси, така че да могат да поемат евентуални загуби. Вие казвате, че няма свиване на наличност за средства за отдаване на кредити. Всъщност, вие не казахте нищо ново, нищо за новите мерки, които вървят в тази насока. Аз малко трудно разбирам, казва оратора. Той е господин Цани. Благодаря, господин председател. Вие цитирахте цифри, за да оправдаете механизма за надзора върху кредита и мерките предприяти през последните три години. Гледайки цифрите за балансовите отчети на банките, виждам една симетрия между кредитния риск и пазарния риск. Е, говорим е, за, за активите от първо и второ ниво. Вие цитирахте хиляди милиарди експозиции към необслужени кредити на банките. Аз бих казал 5 милиарда от тези активи които е, имат е, много сериозна тежест. Това, което виждаме е, че единия надзорен механизъм продължава да подценява този риск. Създава се една симетрия, която прави дискриминация между националните системи и повишава е, риска от кредитирането на реалната економика и не се отчита един, не се отчитат онези фактори, които доведоха до криза от преди 10 години. Дали дейността на надзорния орган се съсредоточава върху пазарния риск, който се пренебрегва през последните години. Предприемат ли се мерки за неутрализиране на този риск, който може да изложи на голяма опасност финансовата система? Благодаря. Не съм съгласна с оценката, че ние не провеждаме редовен преглед на ценовите модели за ниво 1 и едно, ниво 2 в банките. Ние оценяваме пазарните рискове и то по отношение на операциите на пазара, на оценката на риска в рамките на процеса на оценка на риска. Ние наблюдаваме операциите на пазара, имаме хоризонтални критерии, които използваме в нашите оценки и анализи и контроли на място. Това го правим редовно. Оценяваме критериите за капиталовите изисквания, имаме критерии за комплексност, както споменах, имаме критерии за ниво 2, ниво 3, структурата на капитала, допълнителни изисквания за капитала и елемент за възстановяемост. Няма пазар за такива видове операции. И на този фон аз не бих казала, че не подкрепяме економи... економиката. банките, рискът на банките се намали много, рискът за банките след кризата се намали много, деривативите на пазарните операции се по подобриха, големите кооперации е, трябва да участват в економиката. Вие сте видели, че ние помолихме парламента и законодателите в Европа да приложат колкото се може по-бързо това, което ние наричаме а, основния преглед на търговския портфейл. И тук имам предвид търговските операции, които не получават достатъчно капиталови обезпечения, така, така както се беше случило по време на кризата. Според мен това е пътят напред да заострим капиталовите изисквания и наблюдението върху пазара. Thank you, Mr. Uh, Господин Кирцус, според мен ние се справяме много добре, що се отнася до намаляването на необслужваните дългове. Тук се справяме добре. Но смятате ли, че има необслужвани дългове, които могат да опосредстват банковия процес или пък може да сравним ниския брой на тези дългове, да ги сравним с големината на страните, като Гърция и е, Кипър, но такива дългове има и в Италия. Тя е по-голяма евро, страна от еврозоната. Банковия сектор се справя, но в същото време много наблюдатели и специалисти казват, че този процес трябва да се ускори, така че банките да могат по-добре да, функци... да финансират частния сектор. Планирате ли допълнителни мерки, за поощряване на положителното развитие в Гърция? Или смятате, че то процеса на подобряване трябва да е постепенен? Отговор. Смятам, че трябва да имаме единен режим за необслужваните кредити в различните евространи, страни от еврозоната защото в различните страни законодателството е различно. По отношение на гръцките банки, в които има много необслужвани дългове, мога да кажа, наистина има напредък. Дали е бърз, достатъчно бърз? Не. Не до момента. Инерцията трябва да се използва, трябва да побързаме, да ускорим процеса. ЕБО предвижда стрес тестове тази година. Искаме да видим дали тези банки могат да се противопоставят на шокове. Ако се появи непредвиден сценарий, И тук смятам, че трябва да се заостри с капиталовите изисквания. Луиджи Морган. Грация. Грация, президенте. Денвенута. Благодаря. Добре дошла, госпожо Нуи. Извинявайте, ако бъда твърде директен. Обикновено мерките за надзора върху финансовата система ви, обикновено трябва да вървят ръка за ръка с законодателни мерки. На мен ми се струва обаче, че институцията, която председателствате, има тенденцията да ни поставя пред свършен слъшен факт. Преди консултацията по а, приложението, е, комисията направи излезе с документа. Миналата седмица беше публикувано допълнението и това е само един ден след представянето на законодателно предложение от комисията. Това приложение съдържа сериозни различия с идеите в предложението на комисията. И два въпроса. Не смятате ли, че бързината, с която беше прието приложението, няма да повлияе върху дейността на двамата законодателни органа. И второ, възстановяването е бавно и какво е въздействието на надзорния орган върху процикличността на мерките, които има възможност да доведат до ограничаване на кредитирането. Thank you very much. Well, uh, the consul... Е, консултациите, които споменахте между пакета на комисията и допълнението към единия надзорен механизъм беше изцяло координирано с комисията, според мен. Няма противоречие между двата инструмента, които се допълват един друг. Ние приветстваме пруденциалният предпазен механизъм на комисията за новите а, кредити, това т.е. правилата от първи стълб. Нормално е обаче втория стълб а, за риск, който е над средния риск по стълб 1, да бъдат по-различни и да бъдат на малко по-високо ниво. Те се използват при надзорния диалог за конкретни ситуации, където рискът е по-висок, отколкото при стълб 1. Също така следва да се отбележи и това, че двата документа са на различен етап предложението на Европейската комисия е на началния етап на законодателния процес и ще се приеме от парламента и съвета. Може да бъде променено по същество, така че твърде рано да правим сравнение между двата документа. Твърде рано да правим оценка дали законодателството прави а, това допълнение приложение излишно. При всички случаи ние смятаме, че е важно допълнението да се изпълни сега, защото, както казах, правилата ни дават възможност да работим по необслужваните кредити. Когато започнахме с надзорния механизъм, страните и банките, в които имаше много необслужвани кредити, казваха, ние не можем а, да предприемем нищо. Продължава необслужваните кредити си остават. И всички ние знаем, че тези кредити бяха отпуснати, отпускани не по време на а, кризата, така че а, сега е подходящия момент а, да разгледаме критериите за гарантиране и от самото начало да решим проблема с необслужените кредити в самото начало, когато последиците и за банките, и за данокоплаците, и за всички е по-лесно. Дали това води до свиване на кредитите? Съвсем не. Според статистическите данни на ЕЦБ, аз не отговарям за тях, но съм убедена, че са точни или поне репутацията им е много добра, не виждам никаква причина да не предприемаме действия в момента. Благодаря. Има един възможност за НП. Междувременно ще дам думата на господин Фернандес. Благодаря. Добре дошла, госпожо Нуи. За мен е удоволствие, че сте тук. Имам два въпроса към вас. Както знаете, е, ситуацията с необслужените кредити в различни юрисдикции на Европейския съюз е проблем, особено когато искаме да постигнем напредък в областта на банковия съюз. И това е претекст да не се постига напредък по банковия съюз. Искам да чуя от вас следното. До каква степен според вас сегашното сравнение между необслужените кредити в различните страни са удачни, тъй като има различия между счетоводните стандарти. Разбира се, някои от тези кредити са времени, някои от тях са обезпечени и така. Прякото сравнение между държавите членки а, полезно ли е, дава ли ни точна представа за тенденциите в Банковия съюз и в, между, в различните държави членки? Второ, всички ние сме свидетели на кризи на ликвидността. А, примери Банко Попуар, АБЛВ и в контекста на сегашното преразглеждане на АБЛВ се питам как да се промени законодателството, за да се избегнат тези проблеми с ликвидността в бъдеще. Има ли решение, особено във връзка с това, което казахте за ликвидацията и самоликвидацията на банките в тези страни, тъй като а, нормативните бази, които се прилагат, са различни. Благодаря. А, благодаря ви. Необслужваните кредити са много сериозен проблем. Но това не е единствения проблем. Разбира се, надзорният орган анализира тези проблеми, но не по-малко важен проблем е намаляването на риска. Мисля, че трябва да има ясни условия за едиста, да не се използват някои ситуации като претекст. Сега е, е времето да пристъпим към ЕДИС и ако има някакви условия, те трябва да бъдат ясно дефинирани предварително, да бъдат обективно и измерими, да бъдат постижими, да бъдат ясно свързани с различните етапи на ЕДИС, така че ЕДИС да не се отлага а, безкрайно. Колкото по-скоро започнем, толкова по-добре. защо подкрепяме факта, че Европейската комисия а, започва активна работа по този въпрос. Крайната цел е пълна солидарност и а, обща система за гарантиране на влоговете. Що се отнася до ликвидната криза, в банките има ликвидност, а, има ликвидност и на пазарите. Е, ликвидността и липса на ликвидност говори за проблеми и това, тези проблеми няма да се решат, като се променят е, регламентите. Проблемът е, че в е, банковото дело доверието е от особено значение. Ако потребителите загубят доверие в банката, започва паническо тегляне на влоговете и на ликвидните активи на банките. Нещо, което не може да се спре. Ето защо кризата на ликвидността е един от елементите, които могат да доведат до несъстоятелност. Така че когато имаме подобна ситуация, трябва да се вземе решение за това дали една банка има вероятност да изпадне в несъстоятелност, освен ако няма мораториум. Е, е, и инструктираме държавния орган да наложи мораториум, но след това банката не беше в състояние да намери ликвидност достатъчно бързо, за да възстанови средствата на инвеститорите. Това е структурен проблем за банките, а тогава, когато се загуби доверието, възниква криза на ликвидността. А, може би поводът е проблем с състоятелността, кредитиране, но когато изчезне доверието, това е последицата, която не може да бъде преодоляна със законодателство. Брайан Хейс. Както знаете, госпожо Нуи, имаме данъчен пакет на САЩ. Част е, репатриране на, на печалбата 15,1%. Многонационалните предприятия са насърчени да прехвърлят печалбите си от евробанките в еврозоната в САЩ. Което няма да стане веднага. Притеснява ли ви мащабното репатриране на влоговете от европейски банки в САЩ? ще има ли това последица от гледна точка на системния риск. Този въпрос не е толкова тясно свързан с, надзор, с надзорната дейност. Очевидно, ние обръщаме внимание на всички елементи и когато има нужда да променим нещо, ще го направим, но за момента не виждаме такава необходимост. Благодаря. Сега е мой ред за последен въпрос за необслужваните кредите. Три коментара. Вие казахте на два пъти днеска, че не, няма свиване на кредит. Аз не разбирам това, защото мерките все още не са приложени. Е, каква е тази оценка? Чух е, господин Донери, който каза, че въздействието на новите мерки в приложенията ще бъдат управляеми и пренебрежими това е на какво се основава тази оценка? На субективна оценка или на оценка на въздействието? Вие казахте, че няма нужда от оценка на въздействието. Аз малко се съмнявам, защото тези мерки ще окажат системно въздействие върху провизиите отвъд отчетните счетоводните правила Сигурна ли сте, че няма нужда от оценка на въздействието? Второ, по взаимното допълване, вие казахте, че предложенията на комисията все още не са приложени и може да има промяна. Аз мисля, че това трябваше да стане в началото но вие казахте, че а, не можете да е сигурна. Аз а, разбирам това. Казахте, че след като се уточни предложенията на комисията, тук имам таблица, на която се правят сравнения. След 5 години обезпечените експозиции според комисията са 40% ЕЦБ 7 години, 7 години 70%, 110%. Комисията казва... Има разлика между това, което казва комисията и ЕЦБ. Когато стълб едно влезе в законодателството, ще има ли смисъл от общи надзорни очаквания отвъд от конкретната оценка за определена експозиция? Второ, има ли смисъл от общи хоризонтални очаквания, които да не се припокриват с законодателството? Понякога са по-строги, е, други по-нестроги. Какво да направи банката, като когато надзорник иска 7, е, определена мярка в рамките на 7 години, вие искате да сте наясно с окончателния вид, но в крайна сметка трябва да има е, хармонизация, защото иначе ще има объркване. Комисията прави разграничение между е, експозиции в активни предприятия и нези, които не са такива. Съз, може би се създава а, вероятност а, едно малко предприятие да изпадне в затруднение. Какво мислите за разликата, за липсата на такова разграничение в предложението на комисията? Сега за обезпечението. Вие казахте, че трябва да се направи оценка. В съдебните процедури имат различна продължителност в документа на съвета имаше предложение да се прави разграничение между външна оценка на обезпечението и неговата стойност. Е, защо е необходимо да се, е, да се свежда всичко до нула? Разбира се, не бива да има самоуспокояване. Защо трябва стоеността да се намалява до 0? може би тези въпроси могат да се решат в рамките на диалог с банките, но това не може да стане при документите на комисията. Е, Когато казвам, че няма свиването на кредитирането, искам да кажа, че ние най-редовно анализираме предлагането на кредити, и не виждаме е, съкръщение. Ни разбира се, ще продължим е, да е, следим. споменахте оценката на въздействието. Споменахте за научна оценка и субективно заключение. Разбира се, между двете има различни възможности е, с, е, различна стойност. Вярно е, че някои членове на надзорния съвет е, не винаги без конфликт на интереси са излезли с определени величини които за други не са много точни. При всички случаи, що се отнася до приложението за необезпечените обезпечения, ситуацията беше управляема, така че да, включваме емпирични данни, които показват, че предприятото от нас е точно и няма нужда от допълнителна оценка на въздействието. Що се отнася до различията между инструменти от а, стълб 1 и стълб 2. Законодателството има за цел да намали риска в средните банки. Има банки, в които рискът е по-висок от средния. И това е проблем за а, надзорните органи. Какво трябва да направи банката? Това е много, много е ясно да се спазва законодателството. Заползва се с стълб 1 без е, допълнителни оговорки. И след това се води надзорен диалог и надзорният орган може да реши да покаже на банката че е, рискът ти е по-висок от средното. Да речем, защото нормативната база на страната не функционира достатъчно добре, е, що се отнася до обезпеченията и така нататък. Да, винаги ще има разлика между стълб 1 и стълб 2 и не само за експозициите към необслужвани кредити. Е, какъв е смисълът от календар? Казахте, че средното е стълб едно и след това. Но какво е? Това няма нищо общо с 7-те години. Нямам никаква представа за това как ще изглежда календара в края на законодателния процес. Дали ще бъде по-стриктен или не. Не е момента да се правят сравнения. Ако приложението се окаже, че е излишно, заради стълб 1, това ще бъде много добре. Можем просто да затворим страниците и да преминем към нещо друго. Малко съм скептична, но аз първа ще се радвам, ако това се случи. Какво е по-вероятно да се постигне повече с новите счетоводни процедури стандарт 9, който е много по-строг от 39, той е, ще обхваща очакваните загуби вместо понесените загуби. След това работата по стълб 1, т.е. обхвата за стълб 2 се ограничава. Дали ще бъде по-малък? Може би. При всички случаи е, ще бъде по-ограничен. Не прави много разграничения, защото това е дискусия. Не е нужно да започваме дискусия с всички детайли. Може би е, не е нужно да демонстрираме това, което правим. Що се отнася до това, че пренебрегваме стоеността на обезпечението, банката иска обезпечение за кредит като предпазна мярка. От тях се очаква да могат да възстановят собствеността върху актива, ако кредитът не бъде погасен. Стоеността може да е много висока, ако обаче не се възстанови собствеността, обезпечението е безполезно, колкото и да е голяма стоеността им. Така че говорим за кредит, гарантиран с обезпечение. Това не означава, че има стойност или няма стойност. Не е това основното. Благодаря. Много полезен диалог. Казахте, че ако приложението стане излишно заради стълб 1, това е стимул законодателите да предприемат бързи мерки. Така и ще направим. Разбира се, това въжи и в противния случай. Разбира се, не знаем какъв ще е резултата. Ако имаме добра, стабилна система по стълб не виждам какъв е смисъла да се споменават години, защото тогава се прави оценка по стълб 1. Диалогът трябва да продължи в това число и по борбата срещу изпирането на пари. Както каза Свен Гиголт, ние сме на ваша страна във всички усилия за хармонизация. Ще направим оценка на всички варианти. Разбира се, насърчаваме единия надзорен механизъм да упражни своите правомощия, за да реши този проблем, който не може да е основата на бизнес модела. Благодаря ви много и ще продължим нашия диалог. Благодаря. colleagues, before I pass the chair to uh, Marcus, uh... преди да предам председателското място на Маркус, поради стачки в Белгия и Франция, посещението на комисаря Московиси за утре се от, а, е, а, е, е, ще започне, а, ще дойде на заседание в 9.15, за да се предвиди възможност за стигане до тук. Благодаря. Благодаря много. Надявам се, че и всички ние ще стигнем тук на време, тъй като и ние можем да бъдем засегнати от стачката, не само комисаря Московиси. Сега, устойчиво финансиране давам думата на докладчика Моли Скот Като. Благодаря ви много. Благодаря, че произнесохте името ми правилно. Тази тема вече стигна най-висока нива на амбиция. Е, конференция на високо равнище в комисията следващата миналата седмица. Френския президент, дама комисари Домбравскис и председател на комисията господин Юнкер, така че виждате ангажимента а, на най-високо равнище. Много е насърчаващо това, че има доста широко политическо съгласие между политическите групи. Като цяло успяхме да оставим на страна общите си политически несъгласия, защото сме съгласни, че трябва да се реагира бързо поради кризата с промените в климата. И е, това надхвърля много от другите ни политически е, несъгласия. Работим добре с докладчите в сянка до тук и високо оценя е, техния конструктивен подход и измененията, които подадоха. Вече проведохме едно заседание в сянка и ще продължим с останалите компромисни изменения. Ще се занимаем с въпроси като обеща оповестяването, маркировката за зелени финанси, ролята на Европейския съюз и искам да работим по обща позиция. За прозрачността, увед... оповестяването и правните задължения. Съгласни сме, че е добре да има информация за обесценените енергийни активи и за уязвимите активи. Съгласни сме, че трябва да се разшири приложното поле на фидуциарните задължения и да се включи информация до всички, включително и инвеститорите на дребно. Все още не сме постигнали съгласие по необходимостта да се измерва връзката между риска е, за устойчивостта и е, изискваните за капиталова адекватност. На съгласни сме, че е добре да имаме е, добре организиран преход с цел излизане от обесценените активи. Но също не сме уточнили нещата. За зелените облигации това ще е част от законодателно предложение на комисията и ще сме горди, ако успеем да допринесем. Съгласни сме, че е важно да има група на заинтересованите страни на европейско равнище по въпросите за таксономията и нефинансовите операции, които следва да се отчитат. Имаме и съгласие по динамичната таксономия за, по индикатори, които вече съществуват за екологични разходи и ползи за планетата и нейното състояние. И говорим по определенията за устойчивост. Плана на комисията е за статична таксономия, но ние смятаме, че трябва да се основе на тази таксономия на работата на групата. За пенсионните продукти те също следва да бъдат да се развият по посока към зелени инвестиции и трябва да се изместят инвестициите от кафяви към зелени, т.е. от изкопаеми източници на енергия към природосъобразни инвестиции. Обсъждаме темата. Според мен не е подходящо зелените финанси да включват... Всички сме съгласни, че зелените финанси не трябва да включват изкопаеми горива. Все, има, все още има спорове за ядрената енергия и за авиацията, за устойчивото финансиране и надзора, може би е добре да има маркировка за зелени финанси и да дадем пример от страна на нашата институция. Не можем да очакваме инвестициите да се придвижват само към устойчиви активи, ако институциите на Европейския съюз инвестират в неустойчиви активи. За какво говоря? Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка и необходимостта те да а, се справят с а, недостатъците при постигане на устойчивост на инвестициите. Е, действително Европейската инвестиционна банка е помогнала много за стартирането на основни инвестиции в областта на възобновяемите източници на енергия, но е добре да напреднат. Все пак да е, освен това 2,5 милиарда евро бяха инвестирани наскоро в трансанатолския тръбопровод, в момент в който искаме да намалим емисиите на въглероден двуокис мандата на ЕНИСА трябва да се увеличи, за да включат различните материали и рисковете, свързани с ЕЦГ, т.е. околната среда, социалните въпроси и е, корпоративните управление. Работим добре заедно. Напредъкът е добър. Благодаря на докладчите Сянка за конструктивния подход. Очаквам по-нататъчните дискусии. Благодаря докладчите в Сянка. НП Сирпа Петикайнен ще бъде представен от Брайан Хейс. Благодаря ви много, господин заместник председател. От името на колегата Сирпа Петикайнен бих искал да благодаря на докладчика и на е, съдокладчетите в Сянка за конструктивния разговор по темата до тук. Според СИРПА, проекто доклада е, се движи в правилната посока. Целта му е да се създаде обща европейска рамка за устойчиво финансиране. Така ще се даде ясно послание за позицията на парламента и пред комисията и пред държавите членки и пред действащите лица на пазара, вземайки предвид бъдещия план за действие за законодателство от страна на комисията. Предвижда се регулаторна рамка, която да предвижда стимули за пазарните действащи лица за преход към устойчива економика в контекста на целите от Париж и общите цели на политиката. Целта е да се коригират настоящи проблеми на пазара. Някои елементи изискват допълнително обсъждане, както докладчикът разбира се знае. Първо важно е предложените изисквания да са пропорционални и ефективни спрямо всички действащи лица, независимо от размера на институцията и рисковете. Много е важно изискванията да не налагат непропорционална тежест на малките и средни предприятия в Европейския съюз. След това проденциалното третиране на устойчивите и зелени активи трябва да бъде свързано и с рисковете, свързани с тези активи. Не е добре да се създават механизми, които да изкривяват пазара, които да насърчават прекомерно поемане на рискове, тъй като това може да доведе до допълнителна финансова нестабилност в бъдеще. На трето място и важно за нашата политическа група, трябва да се обърне особено внимание на бъдещата устойчива таксономия, т.е. зеления етикет. За да може тази таксономия да е динамична, трябва да бъде основана на устойчиви измерими показатели и на оценка на действителното въздействие върху околната среда, а не просто да се е, слагат чавки в кутийки, т.е. да се увеличава само бюрокрацията. Трябва да има конкретни измерими показатели за емисиите, за ресурсите, за пряко и непряко потребление на сълскостопанска земя и водни ресурси и такива показатели вече се разработват от различни инстанции, включително Европейската комисия ИСР, ООН и разбира се частния сектор. От тук нататък задачата на Европейския съюз трябва да е да се хармонизират показателите, които се използват от фирмите при отчитането. Благодарим на докладчика за доброто сътрудничество по темата. Очакваме да си сътрудничим добре, за да постигнем добри, устойчиви, регулативни регулаторни е, норми, да има балансиран и пропорционален ред за всички действащи лица. Благодаря, Брайан. И от името на социалистите демократите ще говори госпожа Берес. Госпожа Берес говори далеч от микрофона. Надявам се, че госпожа Бонафе ще присъства от името на а, нашата политическа група в а, а, спонтанните изказвания. По-ток би иска да се занимаем с някои от измененията, които сме подали. Първата точка, която иска да повдигнем е задължително прилагане на стрес-тестове, вземащи предвид емисиите на въглероден блок и с изменение 100. Освен това, финансовия значителен риск трябва да бъде интегриран в макропотенциалната рамка. Един, и, да, възможен начин да се направи това е да има допълнително вземане предвид на изменения. 163, 165 и 166. Освен това, добрите практики трябва да са основата, а именно член 173 в Френския закон за енергийния преход. Това е много добра мярка за оповестяването, както и задълженията за наблюдение и задължителните проверки за добросъвестност. Това се споменава в нашите изменения. Трети коментар – Важно е да има динамична таксономия, както вече спомена докладчика. Само, че тя трябва да включва не само зелените съображения, но и социалните съображения. Е, трябва да бъде динамична, тъй като може да има рискове, които днес изглеждат дребни, но в последствие може да се развият рамката, свързана с екологичните, социалните и управленските елементи, трябва да взема предвид на всички рискове. И трябва местните общности да бъдат информирани, що се отнася до инвестиции, които са свързани с правата на човека. На пето място, таксономията е необходима, но не е достатъчна сама по себе си. Трябва да има задължителни проверки за добросъвестност. Например, инвеститорите трябва да са длъжни да идентифицират, подготвят и е, компенсират и превентивно е, организират е, справянето с рискове, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението. И да се издават зелени облигации от бъдещи и съществуващи европейски институции. Това е изменение 230. Шести коментар. Подкрепяме разширяването на приложното поле на фидуциарните задължения, именно да се интегрират екологичните, социалните, управленските фактори а, и от финансова и от нефинансова гледна точка. Това е в изменение 201 на социалистите и демократи законодателната рамка за е, емитирането на зелени облигации от съществуващи и бъдещи европейски институции е покрито от нашето изменение 230. И е, примерите за европейските институции, т.е. примера, който да дават европейските институции е, е, и е, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка са засегнати в съответните наши изменения 187 и 206. Добре си сътрудничим с докладчика. Благодарим за това. Благодаря. Екаре, моля изключете микрофона. Пирко Руонен Лене има думата. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollegoille hyvästä yhteistyöstä tässä monimutkaisessa. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество по този въпрос, който е комплексен. Целта е да се включат критерии, свързани с околната среда и социалните въпроси и корпоративното управление в устойчивото финансиране темата е сложна, трябва да се вземат предвид възможностите за ам, фалити на пазара и отрицателните въздействия, околната среда и изчерпването на ресурсите, както и системните рискове на капиталовите пазари и рисковете, засягащи стабилността като необслужващите кредити, а, а, които са а, в размер на милиарди. И не трябва да има изкуствено позеленяване, защото не трябва да се застрашава финансовата стабилност. Направила съм изменения за основани на пазара решения, например, да се сложи край на безплатните квоти за емисии. И друго нещо, да има упростяване на изискванията за отчетност. Националните банков, банки и финансовите органи трябва да изготвят много ясни инструкции за това как могат да се прилагат правилата на практика, за да няма допълнителни разходи и забавяния при въвеждането на новите правила. Е, органите отговорни за надзора трябва да дадат и насока за събиране на статистическа информация е, по начин, по който да, е, тази информация да бъде възможно най-сравнима на европейско равнище, за да може мерките за приложението да бъдат оценени. Смятам, че ще намерим добри компромиси с докладчика. Благодаря. От името на либералите, госпожа Фиеринг, благодаря, е, господин председател, уважаема госпожо докладчик, е, колеги са докладчици, приветствам е, на множеството идеи, включени в този доклад по които сме разговаряли и преди, всички ние действително бихме искали да направим така, че да има повече средства, които да бъдат насочени към устойчиви инвестиции и да се увеличи също времено устойчивостта на финансовите пазари. Приветствам усилията на всички, които правят всичко възможно да правят устойчиви инвестиции. Те заслужават нашата подкрепа, но колеги, ако искаме да затворим пропаста при инвестициите и да постигнем целите си, трябва да направим повече. Трябва да направим така, че онези фирми, които все още не са направили прехода, да получат средствата да го направят. И това е особено важно да стане по един добре организиран начин. Ясно е, че е необходимо да има промяна в политиките, за да се справим с тази задача. Не смятам обаче, че паричната политика е правилният инструмент. Според мен има два основни елемента, на които трябва да се спрем. Първо, да се предоставя повече информация, която да може да се използва за да се правят решения за инвестициите и също така да се превърнат тези елементи в е, конкретни показатели. не за да заместваме съществуващите участници на пазара и да променяме техните правила, а за да ги подкрепим и да им помогнем да реагират на потребностите на клиентите си. Същевременно е важно оповестяването да бъде ограничено до най-важната конкретна информация и ясни прагове, така че да се преодолеят административните тежести върху малките и средни предприятия. Що се отнася до таксономията, не можем да определим нейната структура и съдържание сега. По-важно е да видим как да се управлява тя, а именно да има съответната обективност и техническа и финансова експертиза и познания. И е, освен това е, е важно да се занимаем с дебата по същество, защото темата е много важна за всички нас. Благодаря. Благодаря от Обединената левица. Не виждам никого. А в спонтанните изказвания кой е би желал да се изкаже? Никой. Искате думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика за свършната работа. Много е важно това досие, тъй като то ни дава възможност да постигнем целите на Париж, да осъществим прехода към устойчиво развитие. Този преход и е, изисква инвестиции от 180 милиарда само в областта климат и енергия. Те трудно могат да бъдат мобилизирани чрез обществените средства и трябва да се мобилизират частния сектор. В групата на социалистите и демократите ние приехме редица изменения, внесахме ги. Разговарях с колегата Берес, където се говори, къде трябва да се е, намесим. Предизвикателството е толкова сериозно, че очакваме от комисията нови законодателни предложения, за да можем като Европейския парламент да изпълним пълноценно с си роля. През марта беше публикуван план за действие, където се очертават предвидените от комисията мерки. Предложенията по таксономията следва да се приветстват, но те са само начална, началната точка, ако искаме европейско лидерство. Много е важна дефиницията на това, кое е устойчиво и кое не. Има по отношение на устойчивите финанси, много важен критерий е прозрачността. Това е заложено и в моето изменение. Всички финансови продукти трябва да включват критериите за екологично, социалност и управление. Отделните спестители трябва да разполагат с информация за екологичното въздействие на е, своят избор за инвестиции. Също така не бива да се това, което предвиждаме, не трябва да е в ущърп на индустрията. Аз говорих за 180 милиарда инвестиции. Е, да не забравяме, че заедно с темата за декарбонизация е, възниква въпросът е, и за ресурсите, и тяхното повторно използване, имайки предвид, че те са крайни и ограничени. Това е предизвикателство, на което трябва да се обърне сериозно внимание. ние, чрез повторното използване на ресурсите и рационалното им използване, ние можем да заздравим индустриалната тъкан на своето общество. Правилата трябва да упростят възможността индустрията да получи кредитите необходими за дейностите, що се отнася до риска в дългосрочен и средносрочен план трябва да се вземат предвид е, пруденциални критерии за капитализация. Благодаря. Благодаря, Симона. Никой друг не е в списъка ми. Моля, искаш ли думата за обобщение? Благодаря. Съгласна съм с казаното от Лива за това колко е важно да, е, това, че темата за първи път се е, включва в работата на Европейския парламент и че сме готови, така ще сме подготвени преди да започне законодателната работа по темата, целта е да вземам предвид различни а, теми, които са свързани с тази тема и по които вече работим. И комисията и съвета, доколкото разбирам, са а, положително настроени към много тези предложения, така че мисля, че ще можем да напреднем добре. Има коментари от някои докладчици в сянка за това, че е добре да се включат по-широки цели. не само тези от околната среда, но и социални цели, свързаните с корпоративното управление цели. Добре, но трябва да има подробности за показателите, да имаме измерими, измерими данни. И аз все още търся такива възможности за да ви включа в този доклад. Ако не намеря, ще трябва да ви включим по-късно. Иначе има важни рискове, не само тези свързани с климата. При устойчивото финансиране има и други рискове, свързани с по-широкия въпрос на екологичните кризи. Благодаря, очаквам да работим добре и за бъдеще. Благодаря, графикът вече е обявен, гласуването е предвидено на края на април. Стига докладчиците и всяка е, и докладчика да се договорят до тогава. Сега нека да дам думата на е, координат... Е, да предам председателското място на Перванш Берес. Uh, dear colleague, uh, I invite all members not to leave the room. Уважаеми колеги, би било хубаво да не напускате залата. Очакваме докладчика. И докато го чакаме, искам да бъдете в точка 5 контролиране контрола на делегираните тактове и мерките за изпълнение. Става дума за директивата за капиталовите изисквания 4 и 5. И така делегирани актове и мерки за изпълнение. Нашата комисия отделя голямо внимание върху контрола на актовете и, изпъл... и мерките. Имахме дискусия по отношение на контрола. След февруари 2017 година, сега отново за втори път говорим за делегираните актове и мерките за изпълнение, свързани с директивата и регламента за капиталовите изисквания. Има много компетенции, които се дават на комисията за прилагане на мерки за изпълнение, т.е. делегирани актове и актове за изпълнение. Става дума за регулативни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение. Те се основават на текста от ЕПО. Тези 11 акта бяха прияти през 2014 година, но още 8 акта се оценяват. Три регулативни технически стандарта междувременно бяха публикувани. Четири технически стандарта за изпълнение се оценяват от парламента. Пет регулативни технически стандарта има, по, тях има проектотекст и очакваме действията на комисията. Според правилата, комисията трябва да реагира в рамките на три месеца след проектотекста от ЕБО. Има един делегиран акт за отношението на ликвидно покритие. ЕБО изиска от комисията да удължи срока за приемане на някои актове за изпълнение. Тези актове са много важни за прилагането на регламента и директивата за капиталовите изисквания. Искам да ви напомня прегледа, който бе разпространен от секретарията преди началото на това заседание. Прегледа, който прави обзор на делегирани тактове и мерките за изпълнение. И така, добре дошли на Себастиян Овратен, заместник ръководител на отдела по контрол на делегираните актове и мерките за изпълнение и неговата колежка. Имаме представители и от ЕБО. Давам ви думата за 5 минути на всеки го. Започваме с представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Благодаря за поканата за това да говорим за контрола на делегираните актове. Както знаете, Европейската комисия отделя голямо внимание върху работата на работата за техническите стандарти това е част от завършването на общите правила за контрол. Комисията прие пет допълнителни технически стандарта, три бяха публикувани в официалния вестник, два в момента още се оценяват. Това означава, че имаме още пет допълнителни технически стандарта, които се планират от Европейската комисия да бъдат предложени. Двама, два от тях засягат методология за, оцен, за оценка на банковите модели, за свързани, модели свързани с оценката на, кредит, на кредитния риск и на пазарния риск. Един е свързан с информациите, които трябва да се обменят а, с компетентните власти, когато става дума за лицензиране. Един е стандарта, свързан с оценка на определени рискови тежести на експозиции и последният стандарт е оценка на използвания като приближение спред и свързания с това риск. Вие споменахте стандарта за оценка на методологите. Това е много сложен стандарт. Е, трябва трябваше да бъдат проведени, проведени много диалози с правната служба и с други заинтересовани страни на техническите стандарти. Това е необходимо, защото техническите стандарти трябва да са колкото се може по-качествени, по-разбираеми за банките и по-лесни за приложение от тях. Мога да кажа, че ние се намираме в доста напреднала фаза по отношение на прилагането на е, методологията за оценка на кредитния риск. Освен това, доста напреднахме и по двата други технически стандарти за специализираното разтоварване и лици, лицензите по IMA и спредовете по тях сме по-назад. Т.е. става дума за усъвършенствения подход за измерването и за корекцията на кредитната оценка. Кредитния риск по този стандарт се водят преговори в момента и се надяваме в скоро време да имаме изработен технически стандарт. В допълнение мога да кажа, че в момента изготвяме изменение към делегирания акт за отношението на ликвидно прокритие. Миналия месец завършихме преговорите и е, в момента оценяваме коментарите. Една от причините, поради които ние отложихме приемането на акта, беше защото искахме да изчакаме за приемането на регламента за прозрачната секури... секюритизация, тъй като двата текста са свързани. Ако всичко върви добре, мисля, че ще можем да приключим нашата работа по по-голямата част от мерките за измерване, които още не са предложени от комисията, вероятно По мер... мерки 1 и 2 работата ще трябва да продължи по-дълго време, но вероятно основните технически стандарти, за които стана дума, ще могат да бъдат приети в близко бъдеще. Благодаря. А сега представителите на ЕБО. Това беше всъщност обща позиция на комисията и на ЕБО. Да, това е чудесно. Представителят на ЕБО. Благодаря. Оценявам позицията на парламента. Мисля, че всички ние сме заинтересовани от е, това да има добързо и ефективно приложение на техническите стандарти. Естествено, респектираме и ролята на институциите. Е, приветстваме всички подобрения на процеси. Е, приветстваме всички подобрения на процеса от страна на ЕБО. ЕБО много се концентрира в областта на вътрешните модели, в изчислението на вътрешните рискови тежести и тяхното разпределение. Това е много важно за нас, парламента го знае. Освен това, има някои още неразпределени мандата – Имаме около 126 технически стандарта, които вече сме изработили и съответното количество мерки за изпълнение. Стандартите са много сложни, техният брой е голям и за това тези стандарти, които още не са приети, биват оценявани много внимателно. Нито едно решение не се взима с лека ръка. Ние искаме стандартите да са качествени. Може би мога да кажа по-простичко, че причините за неприемането на определени стандарти са следните. Някои от стандартите будят голяма загриженост, въпреки дългите консултации и въпреки дългите преговори, все още има неща за изясняване. На второ място, ЕБО има нужда от допълнителни уточнения. По някои от стандартите по принцип ние смятаме, че трябва да избегнем допълнително объркване – Защото ако един стандарт бъде прият прекалено бързо, ще трябва да има допълнителни е, изменения. От процедурна гледна точка трябва да се каже, че ЕБО има възможността да изиска повече време по смисъла на основ... основния ни регламент – Тук имаме възможност да чуем и някои възражения. Ние, освен това, публикуваме нашите решения, нашите аргументи, така че обществеността и съзаконодателите да знаят какви са нашите аргументи. Ако комисията е, може да ни даде допълнително време за изготвянето на стандартите, естествено, това ще е само приветствано от, нашите стран, от наша страна. В оставащото ни време ние естествено ще работим по изготвяне на неприятите стандарти. Председателката, добре. Сега колегите, които са в залата, могат да вземат отношение. Ашли Фокс от името на Екара има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на нашите гости за тяхната презентация. Искам да се съсредоточа в коментарите си най-вече върху измененията за отношенията на ликвидно покритие. Ние искаме да има включване на местно изискване. Това го няма на международно равнище. Допустимостта, критерии за допустимостта и критерия за стреса са важни. Това, това постановява ба, базилския регламент. Изменението върви в следната посока да има критерии за ликвидността на институцията, а особено ако има разрешение на институцията да отегли своите резерви по време на стрес теста. Това трябва да въжи и за банките в държавите членки. Тук се говори за нулев процент от лихви. Ние искаме също така да заменим европейските централни банки с европейски банки, защото Европейската централна банка не е вътрешна банка за нито една държава членка. На следващо място, дефиницията за стреса. Смятаме, че стреса трябва да бъде дефиниран като ситуация, която може да се появи, а не която се появява. Предложената промяна ограничава използването на буфери. Стреса трябва да е дефиниран като ситуация, в която риск, съществен риск може да се появи. И накрая, в член 14 ние предлагаме съгласуване между преосмислената идея за отношението на ликвидно покритие и секюритизацията. В делегирания акт имаме концепция, която не е добре аргументирана, концепция свързана с отношението на ликвидно покритие. Делегираният акт дава възможност на надзорните органи да анализира изборът на банките. Това за нас е нещо, което ние приветстваме. Арбитража е нещо друго, което ние приветстваме и искаме да има по-голямо съответствие с изискванията на регламента от Базел. Освен това, засягат се и въпроси за тълкуването на рамката за рисковете. Тук става дума за големи банки, и банки със средна пазарна капитализация. Ние смятаме, че всички изменения, които прилагаме, са много важни за ефективното функциониране на единия надзорен механизъм. Благодаря. Имаме и докладчика от НП, който дойде. Господин Караш, вие искате да вземете думата сега или да говорите последен? Мога да, го, Мога да взема думата сега, да? Благодаря. Благодаря за изказванията на ЕБО и комисията. На четири неща искам да се спря най-напред. Е, преработването на делегирания акт за отношението на ликвидно покритие. Знаем, че имаше становища по завършените консултации, но тук има два открити въпроса. Въпросите са ми към комисията. Комисията смята ли, че активите на, че на износните агенции трябва да са окачествени като високорискови активи. И те дали трябва да бъдат обезпечени от централно място. Освен това, комисията смята ли, че критериите трябва да бъдат преосмислени, критериите заложени в регламента СТС. Това е регламента за секюритизацията. Тук може да има ощетение на отношението на ликвидното покритие. На следващо място искам да засегна въпроса за оперативния риск. През март говорихме по този въпрос. През март 2017 година бе ни казано, че текстът ще бъде прият през април-май 2017 година, но едва сега този месец бе прият този текст. Защо е това отлагане? И на следващо място искам да знам защо се предлага срок от оценка на риска за оценка на риска от един месец. Комисията предприе тук допълнителни изменения, защо рискът не се оценява за три месеца, както е обичайно. И на следващо място, стойността на ипотеките. Е, този момент е замразен, защото няма отрицател... дефиниция за отрицателни отрицателни последствия за покритите облигации. Има ли тук напредък? И накрая, забележка за прозрачността и ефективността. Според член 10 на регламента за ЕБО, комисията трябва да реагира веднага. Няма нужда от отлагания Според мен текстовете би трябвало да се препращат парла... паралелно и едновременно на комисията и на парламента от ЕБО. Освен това, как разглежда ЕБО решението на комисията за удължаване на срока за реакция. Благодаря. Свен Гигулт от името на Зелените. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Искам да се спра на процедурни и между институционални въпроси. Някои от тях бяха засегнати вече в, а, е, при въвеждането в материята и от това, което каза от Маркараш. Странно е според мен, че регламента за ЕБО предвижда е, време за реакция от комисията 3 месеца, а сега виждаме отлагане и то редовни отлагания. Може ли вие ни казвате, че има определени причини, причини за това, но ние виждаме системен проблем. ЕБО има нужда от повече време за, за съставяне на правилата, на стандартите, но комисията понякога има нужда от година или даже повече, за да се съгласи с а, последната версия на стандарта. Ние не гласувахме за това. За това искам да попитам комисията дали комисията е в състояние когато става дума за технични, технически стандарти от ЕСМА и ЕБО, да преосмисли своите собствени процедури и да осигури ограничаване на отлаганията. Моето впечатление, е, че редовно редовно резултатът е един и същ. Вие Вземате предвид добре организирани финансови интереси, като хората, които защитават тези интереси или се свързват е, пряко или непряко с вас. Аз не винаги защитавам по-строгите стандарти, понякога те не са пропорционални но е хубаво заинтересованите страни да правят предложения. Обаче не е добре, че комисията следва само една посока, т.е. да приема предложенията от е, надзорните органи в държавите членки. С интерес очаквам вашия отговор, тъй като понякога става дума и, защита на, и за защита на потребителите. И така, може ли да обещаете, че може да промените вътрешните си процедури и на второ място, може ли да осигурите да вземете предвид загрижеността от две, на двете страни на пазара? Така е, имаше два въпроса, аз ще добавя още един общ въпрос. Комисията каза, че в момента ви обработвате настоящия банков пакет върху това сте се съсредоточили, но аз разбирам, че по отношение на регулативните технич... технически стандарти, вие се сблъсквате с, а... противоречие в Базелската комисия. И така, моят въпрос е към е по-скоро насочен към следващия пакет. Кои са, кои са членовете, които вие бихте препоръчали да, към които ние да насочим повече вниманието си? Има ли други колеги? Няма. Добре. Кой иска да започне, имате думата, комисията. So I can start on some of the points and then I leave my colleagues and Lars to, to respond. Аз ще започна и ще... по въпроса на господин Фокс. Всички тези въпроси бяха повдигнати по консултацията по актовете за делегация и ние ги разгледахме. Не мога да ви гарантирам нищо, но мога да ви кажа, че на настоящия етап тези въпроси са на нашето внимание. Това включва приравняване, привеждането в съответствие с Базел и регламента за регулаторните технически мерки. За делегираните актове ние обръщаме внимание на експозициите, инструментите гарантирани от местните регионални власти. Това е още един списък. Е, това е също въпрос в е, нашия списък. Ще дам е, думата на колегите за процедурите и срока на процедурите в комисията. Наясно сме, че регламента за Европейския банков орган предвижда технически стандарти, които се представят от комисията, трябва да бъдат прияти в рамките на 3 месеца. Правим го, когато това е възможно. Не... Когато има закъснения, те не се дължат на а, небрежност от наша страна или незаинтересованост. Ние полагаме усилия при разработването на всички технически стандарти, наясно сме с тяхното значение. и Има обаче обстоятелства, които не можем да пренебрегнем. Разполагаме с ресурсите, които са ни предоставени за работа по тези стандарти има множество приоритети при използването на тези ресурси. Аз споменах вече преговорите по банковия пакет, пазарния риск, участваме в преговорите по Базел. Всичко това отнема време и ресурси. Фактът, че се бавим с някои технически стандарти, не означава, че не работим по тях. По въпроса на господин е, Гигъл имаше и въпрос е, на господин Ашли Фокс е, за коефициента на ликвидност. Аз вече казах, че ние работим по тях. Председателката, отговорът не е много убедителен. Аз не мога да кажа какъв ще е резултата какво сте, но можете да кажете какво сте получили по Европейския банков орган, какви са а, целите. Ние сме предвидели това заседание, за да разберем какво се случва при закрити врата, което е предмет на критика. Това, което ни казвате, противоречи на, на духа на е, този, на това заседание посветено на контрола. Ще дам думата на колегите по въпросите на господин е, Гиголт. Не съм сигурен е, кои технически стандарти имате предвид. Техническите стандарти, по които аз съм работил аз лично или колеги, е, доко... Аз никога не съм е, имал контакти с, е, с сектора, който да ми казва как, как да подхождам към техническите стандарти. Не помня да е бил разводнен технически стандарт след получаването му от Европейския банков орган. И имаше, разбира се, редакционна намеса, изчистване, но не и разводняване, ще ви бъда благодарен, ако дадете конкретни примери. Може би имате предвид проект от текста, но при изпълнението на регулаторни технически стандарти не мога да се сетя е, за нито един случай на разводняване на предложението а, е, на Европейския банков орган. По по-общият процедурен въпрос за трите месеца. Полагаме всички максимални усилия. Не мога да ви обещая, че няма да има закъснение. Повечето от техническите стандарти, които бяха представени, бяха представени общо взето на време. Ние пред последния път представихме повече от 100 регулаторни технически стандарти и това трябва да се има предвид. Не мога да ви гарантирам, че в бъдеще няма да възникнат обстоятелства, при които да се окаже, че сме закъснели. Първо ще даде първо ще дам думата на Матис и затова това на колегата Делфин, за да отговори по-конкретно въпросите за коефициента на ликвидно покритие. Няколко по-конкретни коментара към казаното от Себастиан за да покажа какво се случва, когато получим стандарта и причините за забавенията. Себастиан каза, те, те са свързани не с външно лобиране, а с желанието да разработим максимално ясни последователни стандарти. Да, получихме проект от Европейския банков орган преди, през 2015 година и бяхме готови преди съвсем наскоро. Разбирам, че сте недоволни от забавянето. Защо се забавихме? Допълнителната, допълнителното натоварване за колеги. Те имат и други задачи. Основният проблем е свързан с диалога с нашата правна служба, за да сме сигурни, че стандартът е ясен и последователен. Процесът е дълъг, защото ние трябва да, се, да разговаряме с, правната служба и с, Европейския банков орган. Защо е имало такова запазване, забавяне? Сега, защо предлагаме само един месец контрол? участие в отговор на бързо изпълнение на стандарта, както каза господин Фокс. Аз мисля, че въпреки, че посветихме много време на редакционни промени в текста, ако погледнете същината, там няма промени. Да, има промени в формулировката, но не в същината. Ето за това и отдавам предпочитание на по-кратък контрол. А, забравих а, да се спра на един въпрос. За представянето на документите, изпратени от Европейския банков орган на комисията, аз ще трябва да проверя. Обикновено когато получим техническите стандарти от Европейския банков орган, ние ги препращаме много бързо. Правим го това в рамките на един-два дни. Понякога се случва това да не стане толкова бързо. Ако има такива случаи, ще се опитаме да да действаме по-бързо, но обикновено се стараем да препратим документите колкото може по-бързо. По коефициента за ликвидно покритие нямаме окончателен текст, но мога да допълня към а, отговор. With, uh, with so... Съгласна съм, че трябва да има привеждане в съответствие с Базел и оценките на банките да отеглят резервите трябва да бъдат заложени в споразумение Също така трябва да преминем към евросистемата. По дефиницията на стреса, целта е беше да имаме съответствие с второто предложение. Дефиницията на стрес се казва, че има значителен риск. Тоест да има съответствие между текста на делегирания регламент с, с бъдещия текст. Сега привеждат в съответствие с регламента за регулаторните технически стандарти. Искаме пълно съответствие, но да запазим някои критерии, които са специфични за ликвидността. Ето защо ние запазихме някои специфични критерии в делегирания акт. по въпроса на господин Карас. Комисията не искаше да променя дефиницията на HQLA. Предложено искаме да, да запазим предложената дефиниция за да няма отклонение от текста на Базел. Дефиницията на HQLA е противоречива част от регламента за регулаторните технически стандарти, така че е, трябва да имаме данни за ликвидността преди да се промени дефиницията. Thank you. Um, on behalf of EBA, do you want to get in? Европейския банков орган иска ли да каже нещо? Няколко коментара. Съгласни сме, че оценката на EMEA трябва да бъде максимално бърза. те са много важни за ежедневната надзорна дейност. Господин Карас. Ние приехме становището Не става дума за, за стоеността на ипотеката, а и за пазарната стойност. Пазарната стойност се изчислява по различен начин, така че когато се хармонизира само ипотечната стойност, се остава извън хармонизацията останалата част. Освен това, работихме значително по темата, но като цяло законодателите и съзаконодателите трябва да настояват за внимателно оглеждане на практиките по оценката, по процедурите мисля, че това е въпрос, който трябва да се реши от законодателите, но Европейския банков орган ще се, спази, ще се съобрази с поразумението. Добавя към казаното от Матиас и Себастиан. И на нас не ни е лесно да минем през процеса за оценка, за да направим оценка на а, промените, направени от комисията, особено промяната в правния текст. Ние се стремим да не се въвеждат много промени. Когато става дума за дълъг текст, процедурата се усложнява, но когато документът е от 100 страници, очевидно е нужно повече време. И за нас процесът отнема много време. Така че трябва а, да видим а, как да се рационализират нещата, но е ясно, че комисията носи отговорност за приемането. Добре казва председателката. Не знам какво би казал истинският председател, но аз съм много разочарована. Не само защото не присъстваха всички депутати, а и защото не научихме почти нищо. И мисля, че това е въпрос, който трябва да повдигнем пред заместник председателя на комисията защото комисията е тази, която трябва да се погрежи държавите членки да спазват законодателството. Но също въжи и за комисията по отношение на актовете за делегация. Тук има пълно отсъствие на пълна липса на съответствие, което не е разумно. Не получих отговор на своя въпрос за пакета. Ако законодателят излезе с предложение, е, те няма да му дадат ход, защото чакат Базовския комитет да дефинира бъдещата комисия. Тогава ще можем да сложим в скоби а, този член преди а, да е базовския комитет да излезе с решение. Може би в писмен ви да ни отговорите. Исках да оставя това за накрая. По принцип, ако при предложенията на комисията ние изчакваме да приключи работата на международно ниво, за да излезем със своето предложение. Предложението, което договаряме момента, което включва рамката за пазарния риск. Знаехме, че то не е изцяло приключено в Базел, се съобразява с този принцип. Първоначалното ни разбиране за обхвата на Базел е, че той ще бъде много по-ограничен от фактическият резултат. Ето защо предвидихме делегирани актове, технически стандарти, за да може комисията да отрази тези промени. Ситуацията сега се промени и подходът а, сега предполага участието на парламента и съвета. Но като цяло предпочитаме да се включат елементите тогава, когато е необходимо. Елементите, договорени от Базовския комитет в края на миналата година, там не се включи нищо в предложението за кредитния риск и оперативния риск, защото нямаше постигнато споразумение. Ние вече казахме на парламента, че предпочитаме въпроси, свързани с кредитния риск и оперативния риск, да бъдат оставени заедно. Да не работим по различни части по-отделно, а да работим по тях в бъдеще в група. Много е трудно да се работи на парче, защото в повечето случаи са свързани помежду си. Има опасност в противен случай от рискове. Благодаря. Аз мисля, че законодателят разбира тези доводи, но мисля, че е хубаво да бъде информиран на законодателя, защо не спазвате предвидените срокове от една страна и второ за законодателство, което вече е представено и имате мнение за това как трябва да се подходи би било полезно да има диалог или поне това е заключението, което си формулирам от този диалог. Благодаря ви. Благодаря на всички, които останаха до края на това заседание. И мисля, доколкото разбирам, утре ще започнем в 9.15 съвместно заседание с такстри, Приятна вечер!